Right. Good morning, uh, everyone. I think we'd better get started now in the. Добро утро! Предлагам в интерес на всички, за да не закъсняваме с края, да започнем сега. Поемам председателството и е, преди всичко искам да кажа, че за мен е много висока чест да председателствам двете сесии на днешната среща преди 25 години председателствах е, Корепер, съвършено различен формат, много отдавна и то само на 12 държави членки. Но е, като представител на национален парламент на тази междупарламентарна среща, знакът е много важен. Той разкрива, че е, продължават националните отговорности, които се допълват в някои насоки с европейски. И за това е много съществено ние, националните парламенти и Европейският парламент, да се научим да работим заедно, ако искаме наистина да упражняваме пълноценен, смислен парламентарен контрол върху политиката а институциите на национално и европейско равнище в крайна сметка отговарят за разработването и изпълнението на тази политика. Важно е да се направи тази оговорка. Сега организационно имаме две сесии в днешното заседание. Първата тема е защита на границите на Европейския съюз, укрепване на европейската солидарност и шенгенското сътрудничество, ролята на Фронтекс ще обсъждаме. След малко ще дам думата на директора на Frontex, който седи от лявата ми страна. В 10.30 ще преминем към заключителната сесия, която ще обобщи казаното под надслова как националните парламенти и Европейския парламент могат да укрепят взаимното си сътрудничество и парламентарния контрол над агенциите. Нещо, което бегло засегнах в уводното си слово. Имаме трима оратори. Господин Лайтинен ще ни говори за Фронтекс, господин Бусотил поради задръстване по улиците малко закъснява, но и той ще дойде. Той от Европейския парламент и е докладчик за Фронтекс. И госпожа Василики Цоноглу, от ресорната парламентарна комисия на гръцкия парламент. След това ще давам думата на желащия се изкажат в залата. Двама от национални парламенти, един от европейския. Това е редът, по който ще давам думата. Надявам се, че тези изказвания наистина ще се съобразят с две минутния лимит. Иначе няма да може да взема думата всички желаещи. Сега давам думата на господин а, Лайтинен. Той е подготвил и презентация, която надявам се ще може да се следи на екраните от двете страни. Положително тя ще улесни изслушването на неговата презентация. Господин Лайтинен. Благодаря ви, господин председателю. Добър ден на всички. Висока чест за мен е още веднъж да бъда поканен на съвместното заседание на Европейския парламент и националните парламенти по днешната толкова важна тема. В следващите 10 минути ще припомня какъв е обхватът на граничния контрол от гледна точка на Европейския съюз и ще откроя някои актуални въпроси за контрола по границите и Фронтекс. Предлагам да си припомним основните цели в тази област. Те са двояки. Ние участваме в управлението на миграцията, но също така в борбата срещу престъпността, най-вече тежката организирана престъпност на границите. Задачата ни е да се прилагат правилата и същевременно да се гарантира гладкото законно пресичане на границите. Разбира се, в всички тези насоки ние трябва да отстояваме европейските ценности и интереси. За това съм поставил европейското измерение отгоре. Свободата и а, е, правата на гражданите трябва да бъдат активно отстоявани, не само зачитани. Това е общата картина, на фона на която работим. Искам да кажа няколко думи за интегрираната стратегия за сигурността по границите на Европейския съюз от 2006 година. Имаме няколко елемента, част от тях се реализират от оперативните органи, последните от органите, които съставят политиката. Граничният контрол се състои от гранични проверки, наблюдение на границите и анализ на риска. Когато говорим за този граничен контрол, той не може да бъде ограничен само до ГКПП. Той започва във вътрешността на страната, преди границата, на самата граница, през границата и след нея работим а, с различни а, агенции на местно, регионално, национално и европейско а, равнище. С това се изчерпват четирите елемента, които се отнасят до оперативната дейност. А петият елемент е правната, политическата рамка, която трябва да е адекватна на задачите, които са ни поставени. Сега за ролята на Фронтекс. Няма да изброявам задачите ни така, както те са формулирани е, в нормативната уредба, а ще обясня какви са задачите ни. Държавите членки отговарят е, за контрола на външните граници на Европейския съюз. Това е изрично записано в договора от Лисабон. Това е подходът навсякъде и го виждаме и в Стокхолмската програма, и в стратегията за вътрешна сигурност и навсякъде. Тази задача не а, стои под въпрос. Фронтекс не е агенция, която взема решения или извършва дейности от името на държавите членки. Държавите членки имат а, своето задължение да осигурят граничния контрол. Ние допринасяме за изпълнението на ролята на държавите членки. И за целта ние разполагаме с уникален инструментариум. Ние сме Европейска агенция. Ние сме създадени е, за да утвърждаваме европейското измерение. Да утвърждаваме европейска култура на а, е, охрана на границите. Мисля, че това искат европейските граждани при контрола на външните граници. Това проистича от основните ни ценности и интереси да се отстояват всички права на гражданите. За да можем да съдействаме на държавите членки да сътрудничим, е необходима хармонизация и оперативна съвместимост. По такъв начин държавите членки могат да са силни в охраната на външните граници. Целта на Frontex е да подсили работата на държавите членки със своите инструменти. Ние разполагаме с набор от средства и аналитични способности – за да подпомогнем държавите членки, да ги запознаем по-добре с сегашното състояние и прогнозите за бъдещата обстановка. Това е категорично принос от наша страна. Друга част от задачите ни е съвместни операции и пилотни проекти. Мисля, че това е най-видимата част от работата ни съвместни операции на гръцко-турската граница, Канарските а, острови, други е, части от външната ни граница, връщане а, на незаконни мигранти с чартерни полети. Както казах, това е видимо, но целта не е да изместим държавите членки в тяхната дейност, а да подсилим техния капацитет. Във всяка операция една от целите е да укрепим капацитета на съответната държава членка при контрола на нейните граници. Допълнителен елемент е обучението, както и научно-изследователската и развойната дейност. Тук вече имаме европейски учебен план, който се прилага във всички европейски държави членки на основно равнище. В момента разработваме средното равнище на учебният план. Ще пристъпим и към най-високото, за да утвърдим действително европейския характер на граничния контрол. Капацитетът на Frontex включва преди всичко експертни познания. 300 души са служителите на Frontex. Това е нашата сила, това е нашият ресурс. Разполагаме с аналитични способности и имаме възможност системно да анализираме информацията, събрана от държавите членки и други източници. Това е модела на а, анализ на риска. Резултатите от анализа се предоставят на държавите членки, за да бъдат по-добре запознати с обстановката. Имаме способности и за реагиране. Имаме екип експерти, по граничен контрол. Разполагаме и с технически средства, плавателни съдове, самолети, хеликоптери. Новият актуализиран регламент ще ни даде възможност да придобиваме и собствена техника. Къде и кога ще се използват тези ресурси, се преценява с оглед на приноса, който можем да дадем и накрая, но не по значение. Разполагаме с бюджет, който трябва да компенсира участието на държавите членки в съвместните операции, координирани от нас. За това разполагаме и с финансови ресурси, затова те са и посочени тук. Няколко думи за бъдещето, ако ми позволите. Вече е, споменах актуализирания регламент, който съвсем скоро ще влезе в сила. Това означава, че и стратегията за Frontex е, трябва съответно да се промени. Регламентът естествено е само отправната точка. Друг много важен стратегически фактор е, е програмата, която в момента е, се изпълнява от Европейската комисия. Това е системата за наблюдение Евросур. Евросур ще се превърне в основен инструмент за обмен на информация между държавите членки и Фронтекс в областта на граничния контрол. Разбира се, трябва да приемем и резултатите от текущите в момента разговори по финансовите перспективи. Финансовите факти трябва да се приемат такива каквито са от нас, затова трябва да преоценим приоритетите си, да видим какви възможности има за подобряване на резултатите и да потърсим най-сполучливите насоки за работа, в които ще допринесе много за държавите, членки и гражданите. Благодаря ви за вниманието. Благодаря много. Сега следващия оратор, господин Симон Бусотил, който е докладчик по новия регламент за Фронтекс. Давам му думата. Благодаря, господин председател. Първо искам да се извина за закъснението, но а, просто имаше много задръствания. Качеството ми на член на Европейския парламент трябва да се изкажа по демократичната отчетност на Фронтекс. Аз искам да отговоря на въпроса, който всъщност си задаваме. През последните години е имало два вида оплаквания от тази от организация, от Фронтък. Първо от страните, които са, в които има големи вълни иммигранти, които казват, че Фронт Фронтекс не е достатъчно ефективна агенция, агенция и втора вид е, оплаквания, в които се е, твърди, че Фронтекс при изпълнение на своите задължения потъпква човешките права. Това са наистина едни много сериозни оплаквания и, и това е тема за загриженост в, е, на европейските депутати. За това ние а, приехме неодавна преработани преработен и допълнен регламент за дейността на Frontex. Целта, целта е Фронтекс да бъде структурите на Фронтекс, неговата дейност да бъде по-ясна, по-видима, по-прозрачна и същевременно да се увеличи и демократичната отчетност на агенцията. Целта е от тук нататък да има по-строг парламентарен контрол над Фронтекс, за да можем да сме сигурни, че агенцията изпълнява своите задължения ефективно, без да потъпква човешките права. Що се отнася до парламентарния контрол, в измененията и допълненията са залегнали някои промени. Ще спомена някои от тях сега. Те и те имат за, за цел да увеличат парламентарния контрол и над организацията. Включихме раз, разпоредба относно броя на а, личния състав или граничарите, които ще бъдат из... изпратени от всяка държава членка. Тяхната бройка трябва да бъде публикувана. Също времено от години Фронтекс се сблъсква с много трудности, защото когато се обърне към държавите членки с молба за съоръжения или хора, които да участват в операциите. Обикновено държавите членки не предоставят е, съответните е, лица или е, съоръжения, кораби и други, които по принцип са обещали. Така в, включихме в регламента и разпоредба, в която, с която на, на, на, на практика задължаваме агенцията да оповестява коя държава членка не изпълнява своите задължения и в сътрудничеството си с другите агенции, независимо дали става дума за Европол, агенцията, която се занимава с обежището и всички, всички други съвместни дейности ще бъдат също обект на парламентарен контрол. Също така Фронтекс ще трябва да предоставя на Европейския парламент е, информация за споразуменията, сключвани с е, трети страни. С е, кои страни си сътрудничи? Става дума за трети страни. С кои страни е успяла или ще успее да сключи споразумение? Какви са съответно, какво е състоянието на правата на човека в тези страни и така нататък. Ще уведомява също така в Европейския парламент за назначаването на офицери за свръзка в трети страни. Както казах в началото на изказването си, едно от основните оплаквания, отправени към агенцията е, че човешките права са били потъпкани, т.е. могат да бъдат оставени или не спасени хора, които могат да се удават в открито море Но човешките права са една от основните ценности на Европейския съюз и съответно на неговите агенции. И за това смятам, че това е един проблем, с който а, трябваше да се вземем. За това създадахме един механизъм за мониторинг, който да упражнява контрол върху дейностите на различните агенции в областта на човешките права и в светлината на начина по който те се зачитат или не. Също така ще се създаде един консултативен форум в с сътрудничеството на Върховния комисариат и други е, организации в областта на човешките права, които ще могат да имат е, е, да установяват полу -полу положението на човешките права и начина по начина по който се провеждат дейностите на агенциите. Ако се установи, ако се установи че в схода на действие има потъпване на човешките права, вече съществува и механизъм, с който може да се суспендира или временно и, или окончателно дейността на агентите. Има и други начини за обличаване на контрола. Що се отнася до събирането и обработката на личните данни на гражданите в хода на действие на агенцията, то агенцията трябва да спазва е, всички правила, свързани с защитата на, лич, на лични данни. Беше е, агенцията ще трябва ще работи в тясно сътрудничество с Европейския орган за, за защита на личните данни, като а, Европейският орган ще бди да бъдат прилагани правилно правилата и да няма повод за оплаквания. Що се отнася до операциите по връщане на мигранти, и това ще бъде последна моите последната тема, на която ще се спра. Как, какво става с, с, с, хората, които биват върнати в, стран, в страната си, в родната си страна? Има ли някакъв мониторинг, има ли някакъв начин да се проконтролира какво се случва с тях, каква е тяхната съдба от тук нататъка? в новия регламент присъства сега една разпоредба, съгласно която Европейската комисия ще трябва да докладва на Европейския парламент за а, хода на операциите по връщане на мигранти и то от самото им начало до самия край. Тоест, и а наистина Фронтекс вече е в състояние да организира подобни операции самостоятелно, но под стриктния контрол и наблюдение на, на Европейската комисия. Е, директора на, на Frontex неколко, неколкократно е, е, е, се от, е, е участвал в заседание на Европейския парламент. Всеки път, когато сме го канили, е той е откликвал. И сега а, по финансовата, финансовата част на въпроса, мисля, че е, Европейския парламент в последните 7 години е направил всичко възможно, за да може бюджета на отделните агенции и включително и Фронтекс да бъде увеличен, за да отговаря на за да бъде на, на висотата на изискванията от тази европейска агенция. Разбира се, сега регла, регламента беше прият и сега а, от тук нататък агенцията остава да го приложи правилно от момента, от който той влезе в сила. Благодаря. Третият от оратор в сутрешното заседание, госпожа Василики Цоноглу, член на комисията по, по, по а, за обществения ред и правосъдието на гръцкия парламент. Гърция, знаете, е страна, която а, чието, чието граници се пресичат от много. Αποτελεί μια ξεχωριστή ευκαιρία για μένα, εκπροσωπώντας το Ελληνικό Κοινοβούλιο, να σας μιλάω... Смятам, че е, това е прекрасна възможност да представя гледната точка на гръцкия парламент по една толкова важна тема за моята страна. Гърция, като редица други страни, е засегната от неконтролираната емиграция по нейните граници. Имаме значителни морски и сухоземни граници, които се обсаждат от потоци емигранти и ние сме в изключително уязвимо положение. Миналата година имаше 132 хиляди незаконни иммигранти в нашата страна. Тази година а, а, имаше 83 500, т.е. едно намаление с 30,3% е, е, спрямо миналата година. Въпреки това, не трябва да се успокояваме. събитията в Северна Африка ще предизвика допълнителни иммигрантски потоци към Европа. За това трябва да се действа бързо. Незаконната емиграция е, е проблем, който има различни аспекти. Хуманитарен аспект, от една страна трябва да се управляват потоци от хиляди души и да не се забравя страданието, отчаянието на тези хора, които са тръгнали да търсят по-добър живот. Гръцкото общество има отговорност, но и без това вече то е в изключително трудно положение. Незаконната емиграция се отразява пряко на сигурността, социалния ред, е, социалното е, е, е, единство и реда. Цената е, да, на приема на бежанци, надаването на обежище е много висока. Често сме били критикувани в това отношение, но е, искам да кажа нещо. Добре е да се критикува, ако всички държави са в едно и също положение, но това не е така. Ние трябва да обработваме хиляди молби за убежище. Много често някои са, си служат с измама и е, органите в гъста са подложени на огромен натиск. Ние в момента е, имаме план за е, реформа, за да усъвършенстваме обработката на е, молбите за убежище и да подобрим условията на живот на търсещите убежище. все още не може да се каже, че има обща европейска политика в областта, в областта на обежището и на иммиграцията. Трябва бремето, тежестите да, да се разпределят по економически, географски, социални критерии. в момента по Дъбненското споразумение се дава всъщност основната тежест пада в приемащата държава. Мисля, че този принцип би трябвало да се да се преразгледа. Защото според, съгласно Дъблинския регламент твърде е, нещата са разпределени доста несправедливо. Защото е, граничните държави, е, върху които пада цялата тежест, са оставени да се справят сами. Трябва по някакъв начин да се разпределят тежестите. Добре би било също да се потърсят а, а, причините. А, когато се говори за демокрация, Гърция е, както знаете, е демокрация още от е, древността ни бих искала да а, си представите какво става по външните граници на, на Гърция. Демографския натиск, потоците по тези граници не са само национален гръцки проблем. Това е европейски проблем. А, Според Шенгенското споразумение трябва да се засили контрола по външните граници на Европейския съюз. Ще разчитаме на подкрепата и на Фронтис. И трябва да се потърсят всички слаби места, да се засили контрола, за да няма места или ГКПП-та, е, е, през които да минават незаконни иммигранти. Тук именно може да играе роля Фронтекс. Още от 2006 година имаме контрол по, от, от страна на Фронтекс, по, по страна на гръко-турските граници. Има съвместни екипи в рамките на една пилотна програма, чиято цел е да подобри ефикасността на контрола в, Средиземномор... в юго-источната част на Средиземноморския басейн. Ние бихме желали това да се превърне в една постоянна практика, една постоянна а, програма, за да се избегне притокът на незаконни мигранти и да се гарантира бързото им репатриране. Освен, съществуват обаче и такива емигранти, незаконни емигранти, които не могат по една или друга причина да бъдат върнати в техните е, е, страни. Споразуменията, двустранните споразумения за връщане, за репатриране имат огромно значение – И мисля, че Европейския е, съюз може е, да отпусне помощи на трети страни, за да сътрудничат при връщането на мигрантите. Е, случая с Турция е малко по-особен. Точно от, на, по турската граница минават най-много незаконни мигранти. Има проблеми е, така че е изключително важно да се сключи споразумение за репатриране с Турция. С Пакистан също е много важно. В момента преговаряме с Марокко, трябва да ускорим преговорите и да започнем същата процедура с другите е, страни, източници на миграция страни от Северна Африка, Египет или от тази като на Афганистан или а също и с Ирак. А разбира се, контрола трябва да бъде демократичен и затова бих искала да добавя нещо. Мисля, че е, статута на Фронтекс трябва да бъде укрепен, да, да бъде подобен на този на Европол. Това е изключително важно за демокрацията в Европа. Така ще се укрепи сътрудничеството на Фронтекс с Европол, ще се засилят правомощията на агенцията и естествено, тъй като дейността на агенцията има връзка с човешките права, необходим е демократичен контрол а, от страна на парламента и парламентите, както всички останали европейски структури. не трябва, нещата не трябва само да се разширяват, трябва да се задълбочават, да се усъвършенстват. И да не забравяме демократичните корени на Европа. Агенцията трябва да е легитимна в демократичното общество, затова ние трябва да легитимираме В момента положението в Европейския съюз не е розово, но все пак напредваме. Трябва Шенгенското споразумение да си остане един от стълбовете на европейското пространство. Водим диалог по различните форми, инструменти за контрол по външните граници. Но а, а, не трябва да. Ако изменяме нещо в Шезенгельското е, е, поразумение, не трябва да се връщаме назад. Постигнатото до тук трябва да се запази. Просто трябва да се разпредели тежестта по-равномерно между държавите членки. Лисабонския договор позволява, това ще бъде жалко две години след влизането му в сила да не се възползваме от е, това. А ако не се прилага правилно, Лисабонският договор ще противоречи на интересите на Европейския съюз и на гражданите. Какво желаем? Повече или по-малко Европа? Мисля, че на първо място трябва да мислим за европейските граждани, които е, не искат да бъдат губещи и които положиха много усилия. Мисля, че никой не може да се съмнява а, в тежеста на проблемите, с които се сблъсква Гърция и вие ни напомнихте за тях и изяснихте с подробности. Доста хора са се записали за тези 40 минути, които имаме. Първо Томас Круле от Чешкия сенат. Важени колегове, Rád bych vás seznámil. Колеги, позволете ми да изразя пред вас позицията на Чешкия сенат за ролята на Фронтикс. Е, съгласно Чешкия Сенат, е, е охраната на границите от компетенциите на държавите членки, които отговарят изцяло за всички мерки, които се взимат. На Ев и на европейско равнище е, евро, е, на евро, трябва само да се подкрепя дейността на държавите членки. Ние сме против е, засилването на ролята на Фронтекс, против създаването на европейска гранична полиция, на европейски гранични екипи. Ние смятаме, че с, в момента се правят опити да засилят правомощията на Фронтекс. Според нас Фронтекс трябва да играе само координираща и обучаваща роля. Освен това, е, има големи различия по границите. Южната граница е изложена на най-голям мигрантски натиск. Трябва да се обърне внимание обаче и на източната граница, която според нас също е много важна. Искам да попитам гръцката колега, е, направили ли сте оценка на пилотния проект в Гърция? И нещо по повод вчерашните сесии за контрола на другите две европейски агенции и ролята на Европейския парламент и националните парламенти. Разбирам, че Европейският парламент и агенциите е, имат тесни връзки, но след дискусията вчера останах впечатлението, че националните парламенти е, не могат да правят нищо, освен да контролират само собствените си структури в собствената си държава. Благодаря. Разбира се, по тази последна тема ще говорим в заключителното заседание. Моника Ламперт от Унгарското народно събрание. Благодаря, господин председателю. Скъпи колеги, госпожи и господа, когато бях нова и неопитна в политиката, един мъдър приятел ми каза, че понякога движението към целта е по-важно от самата цел. Факторът време е изключително важен в политиката също. По темата Frontex искам да приведа два примера, за да докажа колко важно е движението и то в подходящия момент. Терористичният атентат в Мадрид разтърси Европа, жертвите бяха много. Тогава аз бях министър на вътрешните работи на Република Унгария свикахме спешно заседание на Министерския съвет. Взехме решения за препоръки, които отправихме до съвета Европейската комисия за обмен на данни, за укрепване на сигурността, за задълбочаване на сътрудничеството между правоохранителните органи и разузнавателните служби на държавите членки. Ужасните събития ни принудиха да постъпим така. А за Frontex през 2008 година имаше искане за разширяване на правната рамка и за по-големи правомощия на Frontex. Много трудни бяха преговорите и в началото на тази година в Либия, в съседния нам район на юг, събитията ускориха работата. Както виждате, Самия, самата действителност ни принуждава да ускорим темповете си. Демократичният контрол за правата на човека, за правовата държава има първостепенно значение. За това с дълбоко удовлетворение и слушах комисаря Малмстрем вчера. Това обаче не означава, че трябва да успокояваме и да забавяме темпото. Бързо възникват нови заплахи в света и е, е тежка задача да реагираме своевременно. Обръщам се към политиците, не толкова към конкретните оратори. Трябва да сме подготвени за новите заплахи. И за това искам да кажа, че сме за разширяване на правомощията на Фронтекс разбира се, с демократичният контрол, който е присъщ на структурите ни. Аз не съм съгласна с чешкия колега. Смятам, че и националните парламенти, и Европейският парламент носят голяма отговорност. Директорът на Фронтекс изтъкна, че Фронтекс не взема решения, а само ги изпълнява. И това е точно така. И а, е, това, че ние имаме контролни функции, не бива да ни забавя решенията. Благодаря господин Ангоракис от а, е, Европейския парламент. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο μέτρων που αποσκοπούν στην ενίσχυση... Благодаря. Фронтекс е, е безспорно един от инструментите, които Европейския съюз може да използва за да подкрепя е, империалистически начинания като това в Афганистан. Но това засяга основни права на работниците в Европейския съюз. И всичко това се олицетворява от Frontex. Всъщност, никой не се интересуват иммигрантите, дори когато те загиват. Знаете колко хора се удавиха в Средиземно море заради капиталистическата криза, кризата на капитализма, която преживяваме. Положението на тези мигранти става е много тежко. Те, когато пристигнат в, по предназначение в държавите, се изпращат в концентрационни лагери или са, биват върнати на сила съгласно директивата за репатриране в своите страни и е, после е, е, има забрана да, е, през следващите пет години да стъпват в Евро, Европа. Ужасно е положението на бежанците в Гърция. Стотици хиляди е, бежанци и нито капитализма, нито Фронтекс, нито Европейския съюз могат да решат проблема. Всъщност Европа иска да се възползва от тази ефтина работна ръка, за да експлуатира. Ние искаме свобода за тези хора, свободен достъп до здравни услуги и да се престане с тази е, политика и с изграждането на Европа. Господин Тонсон от Малтийския парламент. Благодаря, господин е, председател. И аз съм е, представител на Малтия остров Малта, който на практика е външна граница на Европейския съюз. И за това говоря по тази тема. Бих искал да спомена ролята на Фронтекса и дейностите за борба с незаконната иммиграция и управлението на миграцията по принцип. Ние на нашата, нашата страна положението е на практика същата като в съседна Гърция и затова ние разчитаме много на Фронтекс. И по-специално, що се отнася до под, управлението на потоци мигранти. Колегата от Европейския парламент спомена също така и операциите по връщане на мигранти – аз, като, като погледнем положението в Средиземноморския регион в момента, не трябва да, да забравяме какво е, какво е положението в момента и в какъв момент преразглеждаме регу, регламента на Фронтекс. Миналата година ние сме участвали и включително сме били и домакини на операции на Фронтекс а, про, про, промената на на правилата се е, отразява, ще се отрази добре, особено с оглед на е, целта, която е споделяне на финансовото, административното бреме и така нататък. Е, гръцкия колега спомена също така проблеми, проистичащи от Даблин 2 и е, други споразумения и затова няма да се спирам на тях, но искам само а, да кажа още нещо. Фронтекс играе важна роля в управлението на незаконната миграция, каквото и да се каже. Но Но при всички случаи трябва да знаем и каква ще бъде бъдещата роля на Фронтекс с оглед положението в а, Средиземноморието, страните. Африка. Благодаря. благодаря и на ораторите за информацията. Фронтекс е актуална тема в шведския парламент. Благодаря и на господин Бусотил, който поясни позицията на парламента за засилване на парламентарния контрол над Фронтекс. Имам един въпрос към директора на Фронтекс, господин Лайтинен. Той е спомена, че трябва да се разшири капацитета на Фронтекс. Ние сме съгласни, но това трябва да носи полза за държавите членки. Някои държави членки критикуват Фронтекс, твърдейки, че агенцията трябва да бъде по-твърда, да работи по-строго, по-сериозно. И механизма за оценка по Шенген също а, включва критики е, от държавите членки към Фронтекс. Тоест, картината е доста разнообразна. Господин Лайтенен, има ли юридически препятствия, които да пречат, да ви пречат да засилите вашата ефикасност? И засилването на тази ефективност съвместимо ли е с, uh, с аспектите МР? И сега представител на Камерата на общините. Благодаря. Какво удоволствие да говоря под вашето председателство, наистина. Няколко много кратки бележки. Първата е политическа. Аз съм първо поколение мигрант. Аз съм роден в Йемен, родителите ми са индийци и политическото послание е, че Европа не е против законната миграция. Ние се борим с незаконната миграция – с онези, които злоупотребяват с системата в Европейския съюз и искат да получават пари от европейските фондове. Съгласен съм с казаното за състоянието на гръцко-турската граница. Аз водих е, делегация на, е, на парламента в е, Фалакио на гръцко-турската граница. Не е добро положението, разбира се. И гръцките парламентаристи казват, че условията не са добри. Но в крайна сметка голяма част от тези хора ще стигнат до Париж, до Лондон, до Амстердам. И за това трябва да има поделяне на бремето така че е, страните, които са по външната граница, да бъдат подпомогнати максимално. Що се отнася до Фронтекс, аз и моята парламентарна комисия го подкрепяме, но оперативно Фронтекс може да изиграе по-голяма роля, да е, има е, капацитет е, за целта, не само нормативна уредба чрез е, бързото развръщане може да се облегчи състоянието по гръцко-турската граница. Самия факт, че от 132 000 на 43 000 спадна приход, притока, добре е, иллюстрира постижението. Европол, Фронтекс и останалите агенции трябва да работят съвместно. Благодаря. Още четирима записания има. Не приемам повече записвания. Имаме още изказвания и поне 15 минути трябват на ораторите. От Камерата на депутатите в Чехия, господин Падио. Важене дами, важени панове. Благодаря. Имам въпрос към господин Лайтинен, директора на Frontex, по отношение на вътрешните и външните граници на Европейския съюз, които са като скачени съдове. Е, Шенгенския проект, е, който цели свободното движение на хора, е голям успех, но през последните години установяваме някои проблеми, които е, връщат обратно дискусията за принципите на Шенген. Трябва да се, подобрят, да се подобри охраната на външните граници и ако тя се подобри, тогава няма нужда да се възстановява контрола по вътрешните граници. Виждате, че те, е, е, е, те иначе са свързани. Според нас ролята на Фронтекс трябва да е координираща роля в подкрепа на усилията на държавите членки. С друго решение ако, ако засилим външните граници, контрола по външните граници, това ще позволи да не се затварят наново вътрешните. За Чешката република проблема с контрола на немски полицаи по чешко-немската граница е, е прекомерен. Трябва да се е, е, разгледат отблизо принципите, кога и как ще се възстановява е, контрола. Ние сме съгласни е, Европейската комисия да има водеща роля и е, контрола по вътрешните граници да бъде само при извънредни, изключителни обстоятелства, когато са заплашени обществените интереси или националната вътрешната сигурност по, по а, ако това се прави във връзка с миграция, миграцията, мисля, че ще се злоупотребява с тази възможност. Какво мислите за възстановяване на контрола по вътрешните граници поради зле управлявана иммиграция? Смятам, че ако се засили контрола по външните граници, няма да има нужда вътре да си защищаваме вътрешните граници. Благодаря. Thank you very much. Uh, Mr. Kelvin Hopkins of the House of Commons. Thank you, Mr. Chairman. Um... Благодаря, uh, господин Хокинс, Камерата на общините. Моето мнение е по-различно. Посетих във Варшава Фронтекс преди няколко месеца, заедно с колеги от Камерата на общините. Обсъдихме най-вече трудностите при контрола на незаконната миграция. И според мен има един очевиден въпрос. Защо да няма строг вътрешен а, граничен контрол за граждани на трети страни. Това е съвсем логично и ще ограничи движението на трафиканти, престъпници, терористи. Защото след като пресекат външните граници, те могат почти без никакви трудности да се движат където искат из Европейския съюз не може вътрешната сигурност да се гарантира така. Преди няколко месеца в британската преса се появиха съобщения, че а, има дълбоки тревоги за Шенген. А, дори се предлагаше да се въведе паспортната а, проверка а, за страни, които не участват в Шенген. Това за сега не е станало. Великобритания смята да бъде надежна граница. Можем да бъдем особено полезни в Средиземноморието, защото през нас няма да могат да преминават към крайната си дестинация незаконни мигранти през нас. Както беше казано и вчера, Шенген – охраната на границите са въпрос на сътрудничество, а не на хармонизация. Европейския съюз не е федерация. Аз приемам принципът на свободното движение. Това съм убеден, че е мнението на британските граждани, а и на другите страни. Господин Андрей Ханко от Германския Бундестаг. Uh, Äh, Благодаря ви. Е, искам да се хвана за думите на господин Моракис от е, Европейския парламент. Миналата година е, чухме критиките на Организацията за защита на човешките права по отношение на Frontex. Но от миналото година до сега нещата не са се подобрили особено. Human Rights Watch представи едно изследване заглавено мръсните ръце на Европейския съюз, отношението към емигрантите от страна на Фронтекс. Става въпрос за, за е, третирането на законните е, мигранти от страна на Frontex е, за условията на задържане нечовешки в Гърция и Европейския съд за правата на човека описа описва тези условия като унизителни и нечовешки, които не спазват европейските стандарти. Директора на Human Rights Watch посочва едно противоречие в решението на съда. E на съда за правата на човека а, при положение, че а, а, служителите на Фронтек напълно съзнателно подлагат на мигрантите на такива условия и на такова третиране. Е, просто е, може да се каже, че е, в момента между Гърция и Турция по границата е, е, имаме една граница от предишната епоха с бариера, която не може да се премине Искаме е, Фронтекс да зачита е, правата на човека. Възможно ли ще бъде обаче на място да се избегнат тези нарушения? Е, как да се упражни независим контрол? По отношение на положението в Тунис, 900 хиляди бежанци от Ливия преминаха в Тунис е, и трябваше да бъдат е, приети. Условията не са кой знае колко добри, но все пак. А в Гърция има 135 хиляди е, бежанци и не би трябвало да е проблем да им се предоставят човешки отношения. Как една страничка като Тунис може да понесе такъв товар, а Европейския съюз не може? С е, какво разбирате вие под думата солидарност? В солидарност в отблъскването на е, емигрантите. Емигрантите не са престъпници, това са човешки същества, които просто са изпаднали в беда. Благодаря. Господин Винтер Кюсъл ще бъде последния изказващ се. Господин председател, колеги, аз виждам нещата от, от по друг ъгъл. Според мен Фронтекс е успешно начинание. А, и подкрепя охраната по, външните граници на шенгенското пространство. Нещо, което е изключително важно за всяка една държава членка. Така че аз лично смятам, че трябва да се предоставят повече възможности на Фронтекс, за да може агенцията да постигне много високи е, критерии в областта на охрана на границите и на зачитане на правата на човека. Е, верно е, че Фронтекс изигра огромна роля с помощта си за Гърция в едно много трудно положение. Въпросът ми към директора на Фронтекс е какво смятате за необходимо, за да може Фронтекс да работи по-ефикасно и по-добре да подкрепя различните държави членки? Благодаря много. Мисля, че наистина дебата беше от огромна полза. Бяха изразени най- най-различни мнения, което е съвсем нормално, когато а, имаме представители на 27 парламента и на Европейския парламент. Бяха също така и е, зададени много въпроси към изпълнителния директор на Фронтекс. Защото крайна сметка ние се опитваме в момента да, със, да създадеме един, една система за ефективен контрол над агенциите и подобно заседание просто един начин да го направим също така. Благодаря, господин председател. Бих искал първо да благодаря на всички изказали се, които изразиха своето мнение и ми зададоха въпроси. Ще се опитам да отговоря на, на въпросите. В две части и накрая ще отговоря на австрийския колега. Първо, относно парламентарния контрол, както каза господин Бусутил, е, съществува вече една така система на парламентарен контрол също време, но е, Европейската комисия, съвета също участват в този контрол, било като са законодатели, било като отговарящи за е, бюджета. Така че на практика парламентарния контрол, демократическия контрол, според мен са достатъчни. Но разбира се, трябва да има и достатъчно възможност за гъвкавост и за оперативна независимост на агенцията. Второ, ролята на държавите членки. Лисабонския договор изрично посочва, че отговорностите се поемат от държавите членки. Тоест, Фронтекс не може да иззема правомощия и отговорности на държавите членки. И това е в основата и в сърцевината на нашата дейност. И това трябва да бъде е, разбрано ясно и точно. Фронтекс е натоварена с координацията на оперативното сътрудничество между държавите членки на доброволна основа, но всъщност по силата на новия регламент ще има все повече и повече задължителни дейности. Това е основното наша задача координиране, а не вземането на решения на, на вместо държавите членки. И третия въпрос, свързан с е, законната и незаконна иммиграция и управлението на иммиграцията. Много често смятаме, че граничния контрол е всъщност разковничето за решаване на всички проблеми. Не е така. Граничният контрол е една част от решението, но в никакъв случай не представлява цялостно решение. Защото по, по границите на Европейския съюз си даваме е, сметка, че проблемите не са в контрола, в е, КПП-тата, в самия контрол. Проблема е с последващите процедури, последващите действия. Процедурите свързани с убежище, даване на убежище, как, какво става с хората, които биват върнати поради това, че е установено, че нямат право да останат на територията на Европейския съюз. Така че е, решенията и е, раз, разрешаването на тези проблеми не става с граничен контрол. Но каквито, но, какви, но каквито и да са, да са решенията, инструментите, те се допълват от граничния контрол. И сега няколко думи за основните права. Това наистина е един основен въпрос, който е в сърцевината на принципите, на дейностите на Фронтекс. Ние сме сме поели ангажимента не само да зачитаме човешките права, но да насърчаваме и а, тяхно, тяхното зачитане при извършване на а, операции по граничен контрол. Всички практически а, в новия регламент а, ни дава възможности да имаме, да имаме ни много по, една много по-разширена дейност, включително един а, форум а, и, и така нататък. А, ние обучаваме нашия личен, а, личен състав по а, основните човешки права и всички дейности, свързани с тя също. А, наистина е, отчели сме някои нарушения, които са в разрез с основните права. Но ние се случваме във всички критики. Вижте в е, ам, доклада на Европейската агенция по основ... Фронтекс не е не е в не е, не, не е цитиран като нарушител. Много ви моля, запознайте се с този доклад. А колкото до отговора на австрийския колега, да, трябва да поемаме трябва всеки да си поеме отговорностите и предимно държавите, държави, държавите членки да участват, да а, прилагат основните и общи правила под наша координация. Това е необходимо. Благодаря. Ако мога да обобщя това, което вие казахте, Фронтекс е част от решението, а не от проблема. А сега господин Бусотил. Благодаря, господин председател. Благодаря на всички участници за много стимулиращите дебати. Няколко бележки от моя страна. Първо, Външните граници са предмет на обща загриженост. Някои колеги заявиха, че външните граници са национална компетентност. Те са прави в много голяма степен, но какво да кажем за шенгенската зона? Трябва ли Чехия да се а, тревожи не само за вътрешните си граници, защото той има само вътрешни шенгенски граници, но и за външните е, шенгенски граници? Мисля, че отговорът е да и е все повече е да. Въпросът възникна по-рано тази година, когато Франция се принуди да въведе повторно националния вътрешен контрол по вътрешна граница между Франция и Италия. Причината, която потикна Франция да стори това, е не някакъв проблем по вътрешната граница между Франция и Италия, а външната граница на Италия на остров Лампедуза. Защото идващите в Лампедуза се озоваваха във Франция, оказваха натиск именно върху Франция и затова тя въведе отново граничен контрол по вътрешна шенгенска граница между Франция и Италия. Пулката за мен е следната – Външната граница на остров Лампедуза е обект за тревога не само на Италия, но и на Франция, и на Чехия, и на всички останали. Второ, ще създадем ли Европейска гранична полиция? Не, няма. Ако помня правилно една от речите на господин Лайтинен – има в целия Европейския съюз около 400 хиляди гранични служители. Би било лудост да дублираме всичко това. Никой не се и кани да го направи. Целта ни е друга да повишим ефикасността на агенцията по онези най-слаби звена на външните ни граници, които са най-уязвими. Очевидно, външните ни граници ще са толкова силни, колкото е най-слабата им точка. И европейското сътрудничество може да допринесе много именно по тези части на общите ни външни граници, които са най-слаби. Трето – Колегата от Малта съвсем справедливо отбеляза промените в правилника за дейността на Фронтекс. Трябва да призная, че това не беше част от регламента на Фронтекс, за Фронтекс, който беше неодавна актуализиран. Но бях променени правилата за дейността на Фронтекс. Около 50 хиляди души пристигнаха на остров Лампетуза, около 1500 в Малта, моята родина. Разстоянието между Малта и Лампедуза е около 150 км. И чудовищната разлика между тези бройки незабавно показва, че мигрантите знаят прекрасно къде искат да отидат. Те знаят, че ако стигнат до Малта, няма къде да ходят по-нататък. Докато ако стигнат на остров Лампедуза, още на следващия ден италианските власти ги отвеждат а, а, на сушата, а, на територията на Италия. И изведнъж се каза, че ние отговаряме и за онези 50 хиляди, които отиват в Лампедуза. Никак не е чудно, е, че Малта отказа да участва в съвместната операция, макар и това да е, е страна, която най-много се нуждае от а, е, помощ и особено уязвима, защото това не е солидарност. И най-сетне за Тунис. Много хора избягаха от Либия до Тунис. По някои данни 750 хиляди. От тях немалка част се завърнаха у дома с помощта на Европейския съюз и на държавите членки, които организираха чартърни полети от границата до различните страни на происход на бежанците, но около 60 хиляди либийски граждани остават в Тунис и те са настанени в тунизийски семейства. Около 4000 остават на границата между Тунис и Либия в пустинята. Те няма къде да отидат. Озовали са се насред пустинята, дошли са от Сомалия, Еритрея, Судан и със сигурност не могат да бъдат върнати в страната си на происход. От тук възниква въпросът, ако Тунис прояви солидарност към 750 000 души, развития свят не може ли да прояви солидарност с онези само 4 хиляди, които а, са в безисходица в пустинята на либийско-тунизийската граница? Съединените щати дадоха пример и заявиха, че са готови да приемат колкото е възможно повече, без да определя бройка. Европейския съюз, за съжаление, не го последва. Ако не направим нищо, тези хора ще продължават да прииждат в Европа. На разнебитени лодки ще рискуват да се удавят в Средиземноморието. С желанието си да пристигнат в Европа по един недостоен и човешки начин. Благодаря. Разбира се, има и друга възможност за хората по либийско-тунизийската граница, а именно Националния временен съвет в Либия, сега след като поема контрола, те да имат възможност да отидат в Либия. Това би могло да бъде една възможност. Благодаря и госпожа Цоноглу сега. Ще се опитам в отговора си. Да, да, да обхвана всички въпроси. Знаете, че Гърция беше залята от огромна вълна мигранти през последните години. Това създаде такова едно положение, което започна да обягва от контрол. Много мигранти влизаха през тур... гръцко-турската граница, либийци, пакистанци, бежанци от Северна Африка. А Гърция не разполага с необходимите средства за да организира приема на такива емигрантски потоци и да настани бежанците при да се даде необходимите условия за настаняване на бежанците. Лесно е да се критикува отстрани. Ние сега ще смятаме да приложим една програма за незабавно действие която ще ни позволи да третираме молбите за убежище и да даваме там, където правилата са спазени и да съответно да реагираме спрямо тези, които злоупотребяват с правото на убежище. 10% от затворниците в Гърция са а, чужденци. Много от хората, които пристигат в нашата страна, вършат а, произ... а, престъпления. 80% от нелегалните мигранти не остават в Гърция, а се отправят към други европейски държави. И е, съм доволна, че немалко от изказалите се споменаха този проблем. Те се, е, се събират в Игуменица и други в Патрасо е, и в други престанища и оттам е, се отправят към други страни на Европейския съюз. И макар, че Фронтекс оказва помощ на Гърция, за да укрепим възможностите за реакция, изпращат ни експерти, техника. Въпреки това, потока емигранти от турската граница не спира и проблема си остава. Но проблема е, че по тази граница няма никакви природни е, бариери. Една река, която много лесно може да се прекоси и нищо друго. И затова правителството на Гърция е, се видя принудено да е, и издигна тази бариера по границата с, с, будлив тел, за, за да се прекрати този, да се сложи по някакъв начин спирачка на този поток. Тук се коментираха тези мерки, взети от правителството, но това са опити да се блокират а, потоците мигранти, които идват от Турция. Миналата година бяха 6000, тази година са 9000. Просто защото реката по границата наистина изключително лесно се прекусява. Идват от Афганистан, от Пакистан, дори от далечния изток. И пак ще повторя, те просто пресичат реката с лодки, с гумени лодки. А гръцкото правителство е длъжно да охранява своята граница. Не виждам никакво нарушение на човешките права тук. Ние трябва да зачитаме човешките права, но все пак Гърция трябва да гарантира сигурността в гръцкото общество. Ние всички, всяка една държава членка трябва да гарантира сигурността на своя народ. И затова трябва да охранява границите си. Мисля, че Европейския съюз трябва да признае, че всички държави по Средиземноморието, по южната граница на Европейския съюз, защищават също с европейска граница искаме политическа и економическа солидарност и помощ от страна на фронте. И това трябва да се отрази, се отрази в националните бюджети. Мисля, че е, тези искания са справедливи, че всички трябва да се включим в охрана. Благодаря много. Първо искам да благодаря на всички изказващи се и панелисти, които споделиха своята мъдрост, своите мнения и всички тези от залата, които участваха в дебата, който беше много оживен и които изразиха своето мнение. Първо, че Фронт Фронтекс е една важна организация, която обаче е, борави с е, различни проблеми, които са много спортни и разбира се, трудно, трудно решими. Е, благодарим директора на Фронтекс и на неговия екип за всичко, което вършат и мисля, че трябва да продължиме този процес на парламентарен контрол по същия този оживен начин, който го направихме днес. А сега Позволете ми да закрия тази сесия, като, като спомена обаче, че моя, моята страна, както спомена господин Хопкинс, не е, е член на Шенгенската шенгенското пространство и съответно не е пълноправен член на Шенген. И когато коалиционното правителство публикува своя доклад, миналата година един от основните е, цели, залегнали в този отчет, беше да се е, укрепи е, агенцията Фронтекс, за да може да се справя успешно със своята дейност. Мисля, че това много красноречиво е, иллюстрира какво е нашето отношение към това и как трябва да работиме заедно. А сега имаме два часа за да обсъдиме по какъв начин националните парламенти и Европейския парламент ще задълбочат и засилят сътрудничеството си. Моля, че четиримата панелисти, които ще участват да вземат мястото си в, на трибуната. Един от изказващите се, госпожа Ламбърт, не, не, не, не е в състояние да да участва. Имаме, значи ще имаме само четирима участници, но съм сигурен, че мненията ще бъдат много интересни и разнопосочни. И щом господин Агилар, ще дойдете ли тук или ще говорите от място? Ще дам думата, значи първо на господин Агилар, който е практически председател на цялостното, на цялостната наша среща и който е председател и на комисията Либе, но преди да, да му дам думата, искам да ви да спомена, че а, Камерата на лордовете изрази своето мнение и сподели своето мнение за подобно сътрудничество. И ние считаме, че това сътрудничество трябва е, органично да се разраства. Разбира се, е, сега ще продължиме обсъжданията по този въпрос с един оживен дебат. Давам думата на господин Агилар. Благодаря, господин председател. Добър ден на всички бих искал да в това последно заседание да направя една оценка на общна подхода и начина по който трябва да усъвършенстваме този подход на сътрудничество между парламентите, на изработване на политики, тяхното а, изпълнение в областта на правосъдието, сигурността и свободата. След приемането на Стокхолмската програма през декември 2009 година, през февруари 2010 година бе приета външната стратегия на Европейския съюз от страна съвета, а след това бе създаден и Кози по силата на член 71 от договора. Впоследствие излезе становището на комисията от през ноември, т.е. на 22 ноември 2010 година, където бяха залегнали специфични и конкретни мерки за действие. Въпреки всичко, трябва да признаем, че две години по-късно нещата не, не са задоволителни, че трябва да създадем една по-структурирана рамка на сътрудничество и това заседание е една първа крачка към това. През октомври 2010 проведахме нашето първо подобно заседание си. Сега, от сега нататък ще, ще провеждаме редовни е, заседания за оценяване на положението и е, провеждане парламентарен контрол над европейските агенции Евроюст, Европол, Фронтекс Тези агенции бяха представени тук в, по време на нашето заседание. Те сега са, са натоварени с приложението на новите мерки, нови мерки от типа на европейския политически цикъл, който ще позволи по ефективното приложение. Ще се опитам да да се спра на някои неща, споменати вчера в началото, в уводните ми думи и, по, и по-специално добавена, добавената европейска стойност. Тоест, да, дали правиме всичко възможно, за да нашата оценка, преценка и контрол да бъдат по, по-ефективни, дали правиме всичко възможно за приложение на най- добрите мерки в борбата срещу тероризма, организираната престъпност, управлението на външните граници на Европейския съюз. Смятам, че трябва да подчертаеме още веднъж необходимостта да работиме заедно. Да, да каниме представители на европейските агенции в националните парламенти. Те биват често наши гости тук в Европейския парламент, биват канени в а, а, различните комисии. Но вчера след като направихме анализ на правната основа, член 70, 71, 80 и така нататък. В тези, те, тези членове съдържат разпоредби, които ни приканват да имаме наистина едно по-тясно сътрудничество, да правиме една по-стриктна проверка и на информацията, която получаваме, да правиме оценка на изпълнението на стратегията на Европейския съюз за, и да можем да е, идентифицираме какви подобрения е, и как бихме могли да въведеме в тези мерки, било то на равнище Европейски парламент, било то на равнище национални парламенти в е, близките години ще трябва да направим всичко възможно, защото наистина тези съвместни заседания да бъдат е, много полезни, за да можем ние да отправиме правилното е, послание към нашите граждани. Защото и съм убеден, че всеки национален парламент, който иска да участва в е, този в процеса на оценка, който се извършва тук в Европейския парламент, ще, ще ни предостави и собствените си оценки, които ще ни помогнат. А, знаете, че до през октомври 2012 година ще трябва да бъдат публикувани и националните доклади. И те също ще бъдат една възможност на, за усъвършенстване на, на мерките, нещо, което ще анализираме преди започването и влизането в сила на новия цикъл от 2013 година нататъка. А, комисиите, съответните комисии на Европейския парламент, Либе, Комисията по правни въпроси и, други, и другите отговорни комисии ще бъдат помогнати от, от вас чрез тези доклади, чрез вашите оценки. За да могат да формулират една по-ефективна политика на оценка, за да можем да се да разрешим проблемите, с които все още се сблъскваме, като проблеми, примерно на недостатъчност на информация, недостатъчно недостатъчни връзки, недостатъчни контакти с агенциите, като Фронтекс и друго. А тази информация, която ще постъпи от тези агенции чрез националните парламенти, ще стигне до обикновения, до обикновения грачен и по този начин наистина ще увеличиме и усъвършенстваме демократичния контрол. Защото това е въпрос на, на принцип, принцип залегнал в член 10 на договора за функциониране на Европейския съюз. Така че смятам, че Можем е да започнем, можем е вече да се да започнем да работим по нов начин, още по време на датското председателство, което е следвало председателство, наистина за осигуряване на една по-широкомащабна информация и Сътрудничеството ни ще стане много по-ефективно чрез редовни срещи, срещи обаче, които трябва да са изпълнени с истинско съдържание. Защото по, по, по силата на договора за функциониране на Европейския съюз, вие и ние трябва заедно да упражним ози демократичен контрол върху приложението и изпълнението на външната и вътрешна стратегия. Благодаря. Вие така с вашите уводни думи, вие открихте дебата, а сега давам думата на господин Пабло Писко, член на АВКО. Благодаря ви, господин председател. Добър ден на всички. А, моля да ме извините, че веднага след а, изказването си ще ви напусна, но ще имам, трябва да взема самолета 12.20. Искам да изложа гледната точка на португалския парламент по една изключително важна за градежа на Европа тема. Ние в парламент следим отблизо всичко, което е свързано с свободата и правосъдието. Два, два важни елемента на Европа, в изграждането на Европа Гражданите на Европа трябва да знаят, че техните представители следят за прилагането на хартата за основните права, за защитата на индивидуалните права, които са в основата на нашите общества. На място трябва да се съчетаят ефикасността в всяко начинание и защитата на правата на човека. Но за да стане това, трябва да се направи още много. Все още много неща са нови. Формите на контрол все още са, са на междуправителствено равнище. Така че националните парламенти не могат да играят някаква специална роля. Те трябва да бъдат е, информирани за това, което става в е, е, съгласно договора. С... Съвета трябва да информира Европейския парламент и националните парламенти е, по отношение на вътрешната сигурност е, и но това за момент е абсолютно недостатъчно. Парламентите би трябвало да знаят как работят агенциите. И председателят на комисията Ливе току-що каза това. Всъщност националните парламенти се информират от Министерствата на правосъдието за това, кое, какво става в общото пространство свобода, сигурност и правосъдие, но а, някакси на национално равнище информацията не минава достатъчно добре. Трябва да се види по какъв начин националните парламенти могат, биха могли да обсъждат европейските агенции и други подобни въпроси на европейско равнище. Защото ние се занимаваме с националните проблеми, всичко, което става в Европа, става твърде далечно като това всъщност вреди на удачния демократичен контрол. Националните парламенти трябва да са по-активни, да се възползват от форуми като този, за да допринесат за подобряване на е, общностните механизми за гарантиране на вътрешната сигурност. трябва да се промени начина по който националните парламенти гледат на работата на агенцията. Да, хубаво е да обменят информация, становища помежду си, за да може да действат по-задълбочено. Освен това, те трябва да имат правото да отправят и критики към функционирането на агенциите, които играят много важна роля за защита от престъпността, за отстраняване, за запласите, за сигурността. Можем да допренесем и за по-добра защита на правата и свободите на гражданите, да изпълняваме съвместни дейности, което ще донесе огромни ползи за европейските граждани на национално и на европейско равнище. А ако искаме да засилим координационната е, роля на парламентарната комисия, Комисията на Европейския парламент за граждански свободи, правосъдие и вътрешни работи е, може да играе много важна роля. Защото тя, евродепутатите са много по-близо от европейската политика. Те я творят, те, те следят какво правят европейските агенции по-отблизо. И сега мисля, че може да следи също предлагането понякога на национ... мерки на национално равнище, които противоречат на европейските принципи, за да го контролира. Защото това носи неприятното усещане, че вместо да се гради, се руши Европа. И в е, подобни случаи националните парламенти не могат да направят почти нищо, защото става въпрос за друг, суверенно решение на, на друга държава. Е, пак говоря, мерки, които противоречат и на договор от Лисабон. Визирам най-вече възстановяването на вътрешния контрол по границите след е, арабската пролет ние много добре разбираме, че за граничните страни е много тежко да контролират, да владеят тези събития, но това не, става, не трябва да поставя под въпрос едно от огромните достижения на Европейския съюз, Шенгенското пространство и свободното движение на хора. Никой не успорва необходимостта държавите да се защищават, да се охраняват, но просто трябва едно по-ефикасно сътрудничество. Защото, граждани, защото гражданите трябва да се чувстват сигурни на собствената си територия. И тук става въпрос за една транснационална, трансгранична заплаха, тероризма, трафика с хора, трафика с, нарко, с наркотици, организираната престъпност, киберпрестъпността. Не можем да се борим с тези транснационални явления, ако не организираме едно много ефикасно сътрудничество между националните органи на европейско равнище в което, разбира се, да участват и Европейския парламент и националните парламенти. Винаги трябва да а, припомним ценностите, които са залегнали в основата на европейския проект и които трябва винаги на всяка цена да браним. Правовата държава, правата и свободите на гражданите. И след това вече говорим за сътрудничеството между агенциите. Това сътрудничество трябва да бъде постоянно. Ето това трябва да се превърне в наш приоритет, за да имате една последователна политика, което ще улесни и контрола от страна на парламентите. Знаем колко е трудно да се приближат гледните точки на различните държави членки, за да се е, създаде една по-смислена, по-последователна европейска политика. И е, трябва националните и Европейския парламент да участват в този процес member of the Libe Committee of the European Parliament and who has been rapporteur for several uh, reports on the... Господин Коелю е докладчик по шенгенското законодателство и с интерес ще изслушаме и него. Благодаря, господин председателю. Започвам с отправната точка – Европейският съюз. Но той вече не е това, което бяхме – ние не сме Европа на парите, стоките и услугите вече. Ние градим Европа на гражданите, сближаваме народите на страните членки в общо пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Когато за пръв път след срещата на върха в Тампере пристъпихме към тази задача, си представихме разширяване и задълбочаване на сътрудничеството. Разработваме обща европейска политика, общи стандарти, нови закони, нови инструменти. Европейските агенции са ярък пример за еволюционното развитие и тяхната дейност може да се сравни с дейността на ФБР, без а, обаче да носи ограниченията на една федерална а, структура. Усъвършенстване сътрудничеството между националното и равнище на контрол. Това са основни стълбове на полицейското и съдебното сътрудничество, особено след влизането в сила на договора от Лисабон. с пълно зачитане на достиженията на правото на Европейския съюз. От практическа гледна точка обаче, те първа предстои много работа. Трябва да бъдат по-силно ангажирани националните парламенти в процеса на вземане на решения и те трябва да имат по-голямо желание да се възползват от е, правомощията, които им предоставя за пръв път договор от Лисабон. Трябва да се намерят решения на основата на обстоятелството, че при сключването на международни спогодби Европейския парламент има своята роля, примерно при регистрационните е, данни на пътниците във въздушния транспорт, но националните парламенти дори не получават информация за това. Мисля, че трябва да се намерят е, начините за засилване на демократичния контрол и отговорност. Сега няколко думи за европейските агенции правомощията по а, закон на Европол, Евроюст, Фронтекс се развиват динамично през последните години, в някои случаи отвъд първоначалния обхват. Те имат и някои важни оперативни задачи, включително възможността да се намесят на полето на международната дейност на Европейския съюз. Аз съм сред огромното мнозинство в Европейския парламент, който подкрепя разширяването на мандата и оперативния капацитет на агенциите, за да могат те да бъдат снабдени с необходимите средства за изпълнение на стратегията за вътрешната сигурност – на Европейския съюз в петте приоритетни насоки. Тероризъм, тежко организирана трансгранична престъпност, киберпрестъпления, природни бедствия и външни граници. Това е невъзможно обаче без строг и ефикасен демократичен контрол върху тяхната дейност. Одобряване на а, разширяването на правомощието на Фронтекс на първата септемврийска сесия в Фронтекс се оказа необходимо на фона на потребността от бърз, решителен и ефикасен отговор, особено като имаме предвид развоя на събитията в Средиземноморието. Както знаем, от началото на годината има масово разселване на лица в някои северноафрикански страни и тези е, събития поставиха на изпитание на, на изпитания системите за а, прием и защита част от страните членки. Трябваше да се мобилизират всички държави членки и да се използват всички финансови и оперативни средства. Укрепването на шенгенското управление има първостепенно значение – за да може всяка държава членка ефикасно да контролира своята част от външните граници на Европейския съюз, да укрепи взаимното доверие, да изгради доверие в ефективността на системата за управление на миграцията в Европейския съюз. Новият механизъм за оценка по Шенген ще бъде отговор на тези нови предизвикателства, като гарантира свободното движение на лица и ефикасно пресича всякакъв опит за незаконно пресичане на външните граници чрез засилено взаимно доверие и ефективен контрол на всяка държава членка. Агенцията Frontex ще играе все по-голяма роля, не само подкрепяйки е, охраната на външните граници и борбата с незаконната миграция, но и в подпомагането на държавите членки е, в преодоляване на останали от миналото слабости. Същевременно никой не може да отрече, че новия мандат на Фронтекс крие и някои потенциални рискове, най-вече във връзка с защитата на личните данни. Те първа трябва да се изясни каква ще бъде системата на надзор и какви ще бъдат гаранциите за а, пълното зачитане на принципите за а, защита на личните данни. Третият стълб на сътрудничеството в ПВР е премахнат в тази структурна форма вече в новия договор. Но не бива да заличаваме духът на този бивш вече третия стълб миграцията, границите, убежището продължават да бъдат в сърцевината на националния суверенитет на държавите членки. Те запазват отговорността за управлението на външните си граници. Но не бива да затваряме очи а, е, за общата европейска рамка която се очертава през последните години. И този път не само Европейския парламент, но и националните парламенти – осъзнават важността на промените, които се осъществяват в европейските агенции. Най-видимо по отношение на външните граници, иммиграцията и обежището в и извън Европа. В заключение искам да ви припомня броят на европейските агенции вече нарасна на 10. Достатъчно ли са? и с оглед на бюджетните ограничения, необходим ли е нов контрол? Как ще ги контролираме по линия на бюджета или контрол на а, отчетите за тяхната дейност? Тук в залата чухме различни мнения. Някои казаха, че не е нужно да се засилва парламентарния контрол. Категорично не съм съгласен. Демократичният контрол върху тяхната дейност е съвсем естествен и крайно необходим, за да се осигури приемственост, отчетност и отговорност за техните действия, включително зачитането на правата на човека и евентуалните им нарушения. Не е достатъчно междуинституционалното сътрудничество – в вида, в който е. Има и нови а, посоки, които трябва да се освояват, като например обмена на информация на политическо равнище между националните и европейските структури и националните и Европейския парламент. Според мен, националните парламенти следва да канят по-често своите представители в европейските агенции за изслушване и обмен на мнения. Искам да потвърдя казаното от господина Гилар преди малко, когато той говореше за оценката на Европейския парламент за дейността на агенциите. Госпожи и господа, Вътрешния пазар се изгради за цели 50 години. От 12 години работим по изграждането на общото европейско пространство на свобода, сигурност и правосъдие. Чрез хартата на основните права и нейното включване в договорите е голяма крачка напред. Но в един период на преход би било грешка и дори голяма опасност ако градим Европа на сигурността без прозрачност и демократичен парламентарен контрол. От всички нас зависи, чрез плодотворно сътрудничество, да не допуснем това. Благодаря. Благодаря много. Да, имаше много интересни идеи. В моята комисия, в Камерата на лордовете, когато разглеждахме е, този проблем, свързан с сигурността. Се радвахме на доброто сътрудничество с госпожа Борсалино и Отчетахме, че има начин по който националните парламенти и Европейския парламент наистина могат да си сътрудничат и да работят за, заедно. А сега господин Кит Плас от Камерата на Скъпи колеги от националните парламенти, Европейския парламент, първо искам да кажа, че голямо чест е да участвам в заседание, което е председателствано от Лорд Хене. Няма да повтарям казаното от колегите, но съм абсолютно под, под, подкрепям всичко казано от Карлос, моя португалски колега. Той е абсолютно прав относно по-голям необходимостта от повече прозрачност, от повече контрол. И всичко започна в Тампере, наистина. Тук тогава аз за първ път от, от, участвах в а, средства на високо равнище. Тогава бях току-що назначен министър по европейските въпроси в правителството на Тони Блер. И Трябва, трябва да кажа, че взетите в Тампера решения бяха доста по-различни от това, което се случи в е, последните 10 години. Вече не става дума за координиране, а по-скоро за е, изпълнение. Така че и трябва да внимавам много, защото моя колега, който е тук, има е, доста по-различно мнение и становище по ролята на Европа и необходимостта от демократичен контрол. Е, Карлос и другите казаха много неща, но аз е, накратко ще се спра на практическите аспекти и на работата, която извършваме в моята комисия по повод отчитането на тези агенции в нашата, нашата комисия има за практика да работи само по а, доказателства. Смятам, че ако искаме наистина да, да постигнем истинска прозрачност, истински демократичен е, контрол, трябва да работиме директно, пряко, в по-тясно сътрудничество с е, колегите от националните парламенти. Вчера се срещнах с е, колегите от Френския парламент, миналата седмица с колеги от други парламенти, а преди няколко седмици цялата наша комисия се посети Гърция, където разговаряхме с колегите и посетихме и гръцко-турската граница, за да си дадем сметка какво наистина става в Лакио. Мисля, че това е, това е начина по който може да се упражни а, контрол. А, вие мисля, че е наша отговорност и е наше задължение да приканваме ръководителите на тези агенции да се явяват, да предоставят информация, да... Това са ние в Лондон поканихме директора на Европол, който дойде и представи вижданията и плановете, програмите на Европол. Не можахме да отидеме в Варшава по причини, по финансови причини, но пък успяхме да проведеме без, беседа с директора на Фронтекс. Разбира се, камерата на лордовете има по-големи възможности от нас, но сега, един е, от е, проблемите, с които се сблъскваме е, че имаме е, прекалено много задължения и може би не винаги отделяме необходимото време на включително и на тези агенции. Тук обсъдихме и се срещнахме с представители на Европол, Евроюст, Фронтекс. Но аз, примерно, смятам, че, че, че не би било лошо да отидем и в Лион да се срещаме с колегите от Интерпол, защото много, много често операциите са на, на практика операции за сътрудничество, защото понякога е, операциите, които се провеждат на, по границите на Европейския съюз, се провеждат вече твърде късно. Е, що се отнася до е, е трафика на човешки същества или е, не, незаконната иммиграция. Трябва да погледнем какво става отвъд границите на Европейския съюз, извън Европейския съюз. Трябва да се трябва да се срещнеме с онези незаконни иммигранти, които примерно са в Гърция. Част от тях идват от Афганистан, от, Пакист... от Пакистан, да чуем какво има да кажете. За... Те са платили едни огромни суми, за да могат да попаднат в в Гърция, където са задържани сега. Така че струва ми се, че наистина е необходимо да провеждаме подобен подобен контрол и да изслушваме редовно отчетите на тези агенции. що се отнася до демократичния проблем. Ако, примерно, има някакъв проблем, който вълнува един, два или повече парламенти, можем, примерно, да приканваме изпъл... директорите на тези агенции да на съвместни засед... заседания. но а, ако искаме наистина да се запознаеме с причините а, и структурите на незаконната миграция, трябва да отидем и в Афганистан. И председателя на, на Британската комисия трябва да отиде в Афганистан, макар че всеки ще си зададе въпроса защо трябва да ходи в Афганистан, за да разбере наистина причините и състоянието на нещата. Струва ми се, че подобни мероприятия са а, важни. След, след като и чуеме а, отчета на агенциите, ние трябва да извършваме а, е, едно проследяване на по-нататъчната дейност, да им даваме насоки. Всек, всека година провеждаме редовно заседание с, с службата по ограничен контрол в а, моята страна. А, след, след, след, след това а, правихме а, доклади и три години по-късно някой се сещаше да прегледа доклада, но, но сега променихме метода. Отправяме им е, въпросници, конкретни, по конкретни въпроси. Не, не британското правителство го прави, парламента а, извършва тази, този контрол. И мисля, че и националните парламенти, Европейския парламент би могъл да помисли за някакъв въпросник, за няколко, да речем, едни 10 или 15 ключови въпроси, които да отправяме към агенциите и да анализираме техните отговори. И сега, преди да дадем думата на залата, давам думата на госпожа Ламберт от Европейския парламент. Тя е член на комисията Либе на Европейския парламент. Благодаря, господин председател. Извинявам се, че закъснях, но трябваше да участвам за процедура на гласуване, а и като трети британец, мисля, че сега ще чуете е, политическата пъстрота у нашата страна. Аз съм член на а, междуинституционалната работна група, а, която прави преглед на функционирането на европейските агенции на основата на проучването, извършено преди няколко години от Европейската комисия. Заедно с съвета и с Европейската комисия търсим начини за повишаване на ефективността и отговорността, отчетността на всички европейски агенции в Европейския съюз, трябваше да кажа, а не парламент, както казах. Очевидно, подсъзнателно пак му разширявам правомощията. Аналитичен фиш 32 е, е номера на документа, ако ви интересува. Разглеждаме и ролята на парламента при назначаването на директорите, при диалога по отговорността и отчетността пред Европейския парламент, естествено и бюджетното измерение. Ясно е, че това не е единствената ни роля. Някои се вторачват в бюджета и забравят всичко останало, но тук говорим и за политическа отчетност. И изключително Важно е да се отчете и това политическо измерение, а то така се и прави в междуинституционалната работна група. В ресора на нашата парламентарна комисия, както колегата Коелю заяви, смятаме, че като че ли сме останали в междуправителственото си минало – Европейския съюз трябва да бъде нещо повече от механичен сбор от а, национални събираеми. Поне а, от гледна точка на парламентарната отчетност и контрол. Говоря за междуправителствено минало, което а, се различава от а, днешните дни, най-вече по парламентарния демократичен контрол. Много трудно, много опасно е в демокрацията действията на определени агенции или други структури да не бъдат наблюдавани от никого, нито един орган да не бъде натоварен с контрола върху тях. Особено като имаме предвид, че агенциите играят все по-голяма роля в отношенията с трети страни и имаме и някои нови агенции, като Агенцията за подкрепа в областта на обежището. Парламентът е обезпокоен от неяснотата по въпроса докъде ще се простират правомощията на тази агенция в отношенията с трети страни и как това ще бъде скрепено със законодателен акт. Разбира се, нормативната уредба трябва да е на лице, това звучи сухо и технически, но всяко от тези решения има и политическо измерение. Границите означават работа с Frontex, граници с трети страни. Много важно е измерението, свързано с сигурността. А има и връзки с други органи. Неодавна се постави и въпроса дали няма припокриване между Фронтекс и НАТО и е, как ще се търси отговорността по линия на демократичния контрол. Никой не признава че е изпратил определен хеликоптер на определено място. Когато никой не поема отговорност за определено действие, да се упражнява демократичен контрол върху него е невъзможно. Има най-различни практически трудности и господин председателю, отново се извинявам, че закъснях и сега наваксвам, но има няколко открити въпроси. Единият от тях е връзката между хартата на основните а, права и сектора на сигурността, както и въпроса за разузнавателните служби. Има конкретни препоръки как да бъде упражняван демократичен парламентарен контрол тук, в Европейския парламент и в взаимодействие с националните парламенти. Проучванията са различни, препоръките също се различават помежду си, но общото между тях е подчертаната необходимост от демократичен контрол, изпреварващ развитието и потребностите на съответните агенции. Проучването за разузнавателните агенции препоръчва да се създаде специална подкомисия към парламентарната комисия по ПВР и граждански свободи. Европейската комисия миналата година проучваше въпроса дали не е възможно при съществуващите формати да се упражнява парламентарен демократичен контрол, но във връзка с основните права категорично се препоръчва постоянна структура. Може да се каже, че ние сме е, свързващото звено тук в Европейския парламент, като имаме предвид е, е, нашия ресор, възможността да се създават поверителни работни групи, които да правят оценка на заплахите, оценка на риска, отношенията с трети страни, операции, извършвани от агенциите. Разбира се, пропорционалността е, винаги е на водещо място. Без бюджетно обезпечаване всичко това е невъзможно. И още нещо, което наблюдаваме в Европейския парламент – как агенциите като че ли са водени от желанието да направят а, нещо символично, нещо, което да докаже а, тяхната нужда, тяхната полза. Когато провеждаме междупарламентарни срещи, имаме отлична възможност а, за обмен на мнения, но информационният поток трябва да тече непрекъснато и това трябва да бъде формализирано в определена структура. Както и да я наречем, според обичайният парламентарен жаргон тук в Европейския парламент или иначе. Но аз мисля, че ако нещо буди тревога в Дания, то ще буди тревога и у Португалия. И а, трябва да се намери начин да се обменя информация и да се изяснява подробно обстановката. Мисля, че ние тук в Европейския парламент сме в състояние да а, упражняваме оперативният парламентарен контрол. И нашата парламентарна комисия има заместник-председател, който конкретно отговаря за системния парламентарен контрол върху агенциите. Взаимодействаме и с другите парламентарни комисии в Европейския парламент и с националните парламенти, защото тук говорим не само за вътрешна сигурност, а и за много други теми сигурност, свобода на движение, неправомерна миграция. В общата международна правозащитна рамка. Надявам се, че е, и тук ще следим е, как работи и по-нататък междуинституционалната работна група, за да има последващи действия и от днешната ни среща, и от дейността на групата. Вместо да се събират въпроси в залата и да им се отговаря, което е еднократен, спонтанен акт. Още по-добре би било да се инструментализират този обмен, за да се преодолеят слабостите в дейността на агенциите и това да се почувства и от, от гражданите на Европейския съюз и извън неговите граници. Благодаря. Така приключваме с основните оратори. Сега ще проведем разисквания, запазваме правилото, максимум две минути. Само двама души са се записали до момента, така че има възможност, ако някой желае да се изкаже в тази част от е, дискусията, е, да го стори. Госпожа Ева Талефина от шведския Риксдак. Господин председател, скъпи колеги, благодаря, че ми дадахте думата. Наистина това бяха два много полезни и дни на дискусия. Като член на Комисията по правосъдие в шведския парламент смятам, че кон... демократичният контрол наистина е важен за борбата срещу престъпленията по принцип, защото това е това е свързано с зачитането на основните гръжа на принципите и ние трябва да осигуряваме онзи деликатен баланс между мерките, които имат за цел да защитават и да осигуряват сигурността на нашите граждани и да зачитат тях, техния личен живот. А, слушахме ръководителите на Европол, Евроюст и Фронтекс. Комисията на, по правосъдие на, парламент, на шведския парламент смята, че е, дем, демократичния контрол над Европол и Евроюст трябва да се извършва едновременно в една структура с точен календар, с Процедурата трябва да бъде упростена. И затова, може би, би било полезно да се създаде един съвместен междупарламентарен форум между 28, 27 парламента и Европейския парламент, за да може този форум наистина да бъде един съвместен орган. разполагаме с документи. Документите ни се предоставят своевременно. но те са просто прекалено много, прекалено обемна е тази информация. Човек няма възможност да е, я а, из, из, изучи подробно. Затова струва ми се, че, подоб, че подобен форум наистина ще бъде едно отлично място за обмен на, на мнение. А, мониторинга или контрола трябва да бъде насочен предимно към резултатите. Ние. Значи, Считаме, че трябва да има такъв съвместен, съвместен орган, който да извършва и демократичния контрол и да умисля стратегиите за Европол и Евроюст. Благодаря. А сега давам думата на Маргарет Добор от Сената в Холандския Сенат. Благодаря ви за това, че сте тук всички. Благодаря ви за полезната дискусия. Считам, че тази дискусия обаче би могла да бъде и по-добра, ако бяхме по-добре подготвени. Съгласна съм с преждоговорящата. И мисля, че трябва и да определиме по а, така, по-точно темите, по които ще обсъждаме, защото получихме много информация. Сега разменихме становище, но какво ще стане после? Какво? Бих, считам, че наистина трябва да има по-голяма целенасоченост на нашата дискусия. А, колкото до отчетността на агенциите, а, беше, набл... беше наблегнато на ролята на националните доклади, отчитането на агенциите пред националните парламенти. Но мисля, че наистина по-различното, -по -по по-новото и по-необходимото е да се, да, се, да се направи едно, един съвместен контрол и съжалявам, че, че всъщност не обсъдихме този въпрос. Това трябваше да навлеземе в по-големи подробности по тази тема. Как, е, как да създадеме този форум, как да, как да го очертаеме и да го изпълним с е, е, съдържание защото целта, цел, целта не е да продължиме нашата дискусия до година, а да предприемем мерки още от утре. Някой друг е, иска ли да вземе думата? Преди да дам думата на а, нашите паналисти да отговорят. Ако няма друг желаещ, ще започнем от ляво надясно. Кит, кис вас. Мисля, че и двете а, изказващи се подчертаха необходимостта от проследяване на по-нататъчните си действия, на по-нататъчните действия. Да, много е приятно да дойдем в Брюксел, но наистина трябва да има а, последващи действия след тази среща. Като се върнем в къщи, аз а, това, което ще направя е ще а, помоля членовете на а, моята комисия и аз ще отид, ще посетиме вашите вебсайтове, за да видим какво, какво правите, как, как... А, веро, вероятно защото има, нали, в, в момента има, се провеждат разследвания в различните държави, знаете, за подслу, телефонните подслушвания в Великобритания. Това беше наш, нашумял. Така че, мисля, че колкото а, мога да се съглася с казаното от е, Джин Ламберт, например, заместник председателя на комисията Либе, да бъде а, е, човека за, за, за, за, за контакт и, и за и за в бъдеще. И наистина, като се върна, аз ще, ще, ще помоля своите сътрудници да погледнат а, на вебсайтовете какво се случва в вашите държави, какви разследвания се извършват в момента. И по, и по този начин ще можем е, някакси да координираме нашата дейност, да няма преповтаряне. Аз не съм нито в Твитър, нито в Фейсбук, просто съм прекалено възрастен за това. Служа си с доста старомодния имейл вече, но а, но мисля, че наистина можем да продължим нашия диалог и нашите контакти чрез имейл. Знаем, имаме, знаеме, че има, има ни привилегировани е, така връзки между Великобритания и Съединените щати, което пък е повод така да ни гледат малко накриво в Европа. Но чак когато отидах в Вашингтон, разбрах, че те провеждат е, в момента едно изследване за е, радикализация на някои групировки. Така че а, необходимо, е да се запознаем и с това, което се прави в Холандия, в Швеция и така нататък. И ние трябва да го направим. И наистина Джин е права, че трябва да имаме лице за контакт. Също така колеги, колеги повдигнах въпроса за трафика на човешки същества. Няколко колеги го повдигнаха въпроса. Аз е, знам, че Европол е, не е точно агенцията, която се занимава само с това, но ако ви организирате някои мероприятие на тази тема, бих изпратил е, свой колега, защото ще бъде много полезно. Господин Коелю, споделям мнението ви, че трябва добре да помислим какви ще са следващите стъпки. Всъщност, вчера разговарях с някои колеги и си говорихме за това, че ще е ужасно, ако нищо не последва от а, а, нашата среща защото тук говорим именно за взаимодействие и сътрудничество, за повече прозрачност, повече отговорност. Бях информиран, че координаторите в нашата парламентарна комисия ще проведат заседание, което ще оцени днешната среща и ще види как ще се очертаят пътищата напред а председателя на парламентарната комисия се ангажира, че ще продължи да работи в същата посока. Надявам се в най-близко време нещата да са ясни, защото, както каза депутата от Холандския парламент, добре би било да има и парламентарен контрол върху агенциите. Те да се отчитат не само пред правителствата, но и пред парламентите. Но ако нямаме съвместна процедура, това не може да се получи. Надявам се, че е, председателят Агилар ще уточни подробностите, така че в резултат на конференцията да установим съвместна процедура за оценка на работата на агенциите. Благодаря. Госпожа Ламбърт. Аз се надявам заместник-председателя на нашата парламентарна комисия ще оцени желанието ми да работим така, looking for next time round. And I think that what Keith has been talking about in terms of the mutual invitations and so on is extremely important. Много се радвам, че се запознах с хора, които вече по име мога да търся, че можем да продължим да работим с представителите на държавите членки, за да обсъдим какво можем да направим. Разбира се, това е ролята на всички в управителни съвети и другаде, но истинският разговор липсва. Именно в структурите, които отговарят за парламентарния демократичен контрол. съвсем а, уместна е бележката ви, че е по-добре да се получава предварително документацията, дори не пълния текст на документите а, да имаме време да прочетем, поне резюметата, за да се изясни какви са въпросите, които ще бъдат най-актуални, най-интересни за всички. Или е по-уместно да се разделим на работни групи по насоки, сигурност, организирана престъпност, правозащитно измерение и така нататък. Мисля, че тези идеи могат да бъдат прияти поне от част от присъстващите, за да бъдат по-продуктивни нашите срещи за да можем наистина да дадем своя принос, нещата да се променят на практика. Бихме могли да се организираме така. Uh, uh, Благодаря на всички изказали се. Uh, господин Ангелар ме помоли да го извиня, че тръгна по-рано, понеже има ангажимент с полското председателство, в съвършено различен формат и затова няма да бъде тук да закрия заседанието. Преди да се опитам да пообобщя още една заявка а, за а, изказване получих. Господин Пачел от а, Чешката камера на депутатите. Благодаря, господин председателю, по организационния въпрос. За следващата среща Бих искал да получа документите предварително. Това спомена и колегата от Холандския парламент. Бих предпочел да е така. Това първо. И второ, пак организационно. В дискусията аз зададох въпрос за вътрешните граници и тъй като тук сме приятели, съвсем откровенно трябва да кажа, все едно, че не съм го задал. Нямаше отговор. Затова, а, може би е по-добре на два кръга да проведем дискусията. Първи кръг въпроси, представителите на агенциите отговарят и след това втори кръг въпроси от националните парламенти. Така, според мен, ще бъде по-плодотворна дискусията. Благодаря. Благодаря ви много за изказванията. Благодаря на ораторите за техния принос. Ще се опитам да свържа нишките, поне до някъде, напълно съзнавайки, е, че ако само временно поемаш председателството на една среща е, на 27 национални парламенти на държавите членки, плюс Европейския парламент, задачата ти никак не е лесна. Но ще се опитам, защото забелязах, че тук в заключителната дискусия имаше забележително сходство на становищата. Никой не каза, че ни трябва нова институция на която да бъде възложена конкретната задача. Поне е, за е, нас, за Камерата на лордовете, това ще бъде твърде бюрократично и ненужно. И в доклада на парламентарната комисия е, по ПВР и граждански свободи на Европейския парламент се радвам, че видях предложението им да работят експерти, а не нова структура. Това е чудесно. От друга страна, имаше а, оживен отклик на а, предложеното от председателя Агилар, а именно до година среща да бъде по-системна, по-ефективна, по-ориентирана към практическите въпроси, за да постигнем нещо. И се надявам, че а, вчера и днес успяхме да направим крачка напред към а, тази цел. Според мен сме на верен път. Мисля, че няма да изпадна в противоречие с никого, ако подкрепя предложението на председателя Агилар да проведе среща в същия формат през октомври 2012 година. Надявам се повече национални парламенти да се вдъхновят от тази годишната среща и да бъдат представени. И ето тук ми се струва, че а, нишките се а, вързаха именно в тази област, както Европейския парламент и националните парламенти трябва да упражняват демократичен парламентарен контрол. Няма боричкане за власт. Кой за какво отговаря, кой какви правомощи има, защото всичко е разписано пределно ясно в договора от Лисабон. Отговорността за вътрешната сигурност е на държавите членки, но парламента чрез бюджетните си правомощия, правомощията в процедурата за вземане на съвместно решение и контролните си правомощия може да изиграе много важна роля и да придвижи сегашното положение към по-добро, защото имаме междупарламентарно заседание, съпредседателствано от председателя на Комисията по ПВР и граждански свободи в Европейския парламент и представител на национален парламент. Също така имаме съотношение 2 към 1 даването на думата на желаящи да участват в разискванията и този начин на работа протече много гладко, защото ние имаме своя правилник на дейност. Той може да е различен от вашия, но всички се стремим към колективна работа, която да е по-ефикасна. Имаше една обща тема. И тя беше необходимостта от предоставяне предварително на информация – Комисаря Малмстрём каза нещо много полезно. Тя възнамерява до година докладът за Европол да бъде предоставен своевременно на комисията. Мисля, че тази добра практика трябва да обхване и другите агенции Frontex и Евроюст, така че да имаме информация, база данни, които да са споделени между националните парламенти, Европейския парламент и всички участници на срещата до година. Силно се надявам, че предложеното от господин Агилар – всички положителни предложения на комисаря Малмстрём ще доведят, доведат до положение, в което вече никой няма да се оплаква така, както сега основателно казва, че се трупват бумаги по бюрата, а те не са полезната, важна информация за срещата. Трябва да се обмисли как ще работят европейските агенции. В годишния цикъл на разработване на политиката тези въпроси могат да се поставят достатъчно рано. Мисля, че ако ние участваме в този процес, можем да се опитаме да дадем своя принос и съм убеден, че останалите национални парламенти и Европейският е, парламент а, е, а, е, участват в такива съвместни прояви. Аз за себе си мога да го кажа, надявам се и вие, че а, съм по-информиран сега след тази среща, отколкото когато дойдох на нея Кейт Вас а, а, постави въпроса за а, дейността на отделните парламенти върху сходни или еднакви теми, в които взаимодействието може да бъде много полезно. Надявам се да не съм прехвърлял мярката и да съм ви ангажирал с изводи, които вие не бихте приели. Аз ще предам цялата информация от тази среща на Камерата на лордовете. Убеден съм, че вие ще сторите същото във вашите национални парламенти. След една година надявам се да има едно по-ефективно, по-систематизирано мероприятие до година на базата на повече и получена по-рано информация – Съгласно член 88 от договора за функционирането на Европейския съюз се изисква парламентарен контрол без създаването на нова институционална структура. И ако всички са удовлетворени от тези заключения, господин Агилар ме помоли да закрия заседанието. Той е, дълбоко съжалява, че не може да присъства тук, но той трябва да присъства на друга среща с полското председателство в негово отсъствие и от негово име благодаря на всички участници на секретарията. за отлично организираната среща и се надявам, че е, те ще продължат да работят съвместно с секретариатите на националните парламенти. Те са равноправни партньори, не са подчинени. И така на срещата до година ще постигнем до е, резултати, е, на които ще се радва и с които ще се гордее господин Нагилар, както и всички ние. В заключение искам да благодаря на Парламентарната комисия по ПВР и граждански свободи на Европейския парламент за успешно проведената дискусия тук. Благодаря, закривам заседанието.